тази точка. Следващата точка е присъединяването на Еквадор към търговското споразумение, изключено между Европейския съюз и неговите държави членки, Колумбия и Перу. Отново думата на комисара Мастром. Мадам е, президент, е, Госпожо председател, уважаеми депутати, ще стигнем до споразумението за Колумбия и Перу и за присъединяването на Еквадор. Това споразумение беше сключено между Европейския съюз, Еквадор, Колумбия и Перу в желанието да затвърдим позицията си в региона. Комисията смята, че това споразумение ще бъде полезно и за двете страни, ще даде възможност да засилим търговските потоци, като подобрим инвестициите от двете страни. Надяваме се, че това ще бъде економически локомотив за социалните процеси в Еквадор текста на протокола за присъединение е напълно на равнището на амбициите на отношение на, на споразумението, които бяха сключени с Колумбия и Перу. Също така се отразяват някои специфични искания на Еквадор. Присъединяването е от много важно за Европейския съюз, защото следващата година Еквадор губи преференциалното си право на достъп до пазара. Това също така дава стабилни отношения е също така се отдава специално внимание на търговията и устойчивото развитие, които да се прилагат ефективно чрез сътрудничество в развитието. Еквадор показа желание да се ангажира с търговия и устойчиво развитие. Те е, решиха да приемат всички условия в съответния раздел. Това ще ни даде възможност да обменяме най-добри практики. Както и при други споразумения, сътрудничеството с Европейския съюз ще бъде от изключително важно за изпълнението, особено на главата за устойчивото развитие. Ще ни бъде нужно и вашата ангажираност. Отчетохме вашето желание да бъдете информирани редовно за а, вноса на банани. Мога да ви уредя, че а, тясното е, наблюдава, наблюдението на търговията с банани се оказва ефективно. Резолюцията е жизненно важна стъпка в процеса на присъединяването на Еквадор. Но това ще бъде последния етап. Ние ще продължаваме да, да следим изпълнението на споразумението и комисията ще продължи да се съобразява с вашите виждания. Благодаря ви за отличната работа по резолюцията. Очаквам дебата с нетърпение и а, о, очакваме а, вашето сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Сега преминаваме с, към господин Фисен за две минути. Господин Фисъс, две минути. Благодаря много, госпожо председател, госпожо еврокомисар. В, през миналите години е, имахме успешно приключване на преговори и отношения, сключване на търговски отношения с Еквадор и Перу. Чудесно, но да не забравяме, че именно Еквадор проявяваше интерес към тези е, преговори, а после се отказа. А сега се оказва, е, че ние полагаме специални усилия за това. Благодаря на господин Шолц за доброто сътрудничество. Ние сме представили из, изменения, но ЕНП е, смята, че те просто допълват предложението. Имаме, имате нашата подкрепа. Надявам се, че новия текст ще допринесе за развитието на економиката, търговията, инвестицията и преодоляване социалното неравенство в Еквадор в Еквадор е, това ще има огромно значение за износа към Европейския съюз. Още повече, през, че през юни 2013 година Европейският парламент се произнесе по въпроса за човешките права, правата на, в трудовата област и екологията. Припомням, ние сме за равнопоставено третиране гарантиране на всички партньори. Сега господин Ланге, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар. Да, приветстваме присъединяването на Еквадор, защото априори искахме споразумение, защото интеграцията, регионалната интеграция е важна част от нашата политика спрямо латиноамериканските страни. Мисля, че в резолюцията постигнахме добро сътрудничество с господин Фисъс, Шолц и другите. Благодаря ви. А и не бива да забравяме към, към какво сме се насочили. Искаме присъединяване, но и по-добро прилагане. За това трябва да постигнем съгласие, както с Колумбия и Перу по пътната карта на времето. С колегата Марио Давид работихме по този въпрос, защото права сте, госпожо еврокомисар. Преговорите са преговори, но ние трябва да следим изпълнението. И там отново трябва да се търси общ път за защитаване правата на работни, работещите в тези стандарти. В това отношение ние ще очакваме от Еквадор да тръгне в същата посока като Колумбия и Перу, за да отбележи напредък, особено по инспекцията за труда, например, е, тъй като не е подписана Европейската конвенция номер 29, т.е. наша общ ангажимент на комисията и парламента е да гарантираме правилното прилагане на споразумението. Сега госпожа Билбао за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар. Изразявам нашето съгласие за присъединяването на Еквадор към споразумението. Жалко е, че изгубихме две години. Мисля, че Еквадор сега ще може да се възползва от това споразумение, както всички останали държави. Колумбия, например, в Колумбия 4000 с фермерски семейства имаха пряка полза от споразумението примерите са много. Много предприятия, особено малки и средни предприятия, ще имат пряка полза от това споразумение. Надявам се да не спрем само до тях. Това подобрение е решаващ инструмент за мир, стабилност и добро развитие на региона. Това ще има благотворно отражение в социалната и политическата област. Говорим за регион, който е много важен. Той е важен и за нас. Много граждани от тези държави се стремят към Европа, политиката е много различна, поради което и резултатите са пряко видими. Това създава възможност за работа на много е, граждани и се надявам, че това ще насърчи Боливия да предприеме стъпки да се приобщи към тази група. Това ще донесе мир и развитие. За това, госпожо еврокомисар, ние сме за подписване на споразумението. Господин Шолц, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, правителството на Еквадор а, реши да се присъедини към споразумението на Европейския съюз, Колумбия и а, Перу. Еквадор беше принуден да направи това заради митническите тарифи с съседните държави. Всъщност Еквадор имаше свое споразумение за търговия и развитие и започна в партньорство с Европейския е, е, съюз да се развива като е, социална екологична държава. Всички ние знаем, че одобрението на Европейския парламент за споразумението с Колумбия и Перу дълго време беше успорвано и не беше сигурно, тъй като правата на човека, социалната ситуация и екологията в региона се нуждаеха от подобрен. Това са цели, по които правителството на Еквадор успешно работи през последните е, години. Присъединяването на Еквадор към това споразумение е много важно е, както за страната е, Еквадор, така и за това да проверим дали нашите очаквания към обществото и економиката се е, изпълняват. Онова, което е постигнато в другите две държави е далеч зад очакванията. Затова с Еквадор нека да бъдем внимателни и да следим нещата. Аз като докладчик изпълнявам задължението на Европейския парламент да посочи на комисията къде парламента вижда необходимост от действие, за да можем да сме в полза на хората от целия регион. Благодаря на докладчиците в Сянка за това, че изготвихме доклад точно по тези цели. За две минути господин Мато. Господин председател, госпожо комисар, споразумението отваря големи възможности пред всички участващи. Трябва обаче да бъдем лоялни и да настояваме партньорите да изпълнят всички партньори. Аз не желая това споразумение да се превърне заплаха за останалите производители на банани. Ние знаем, че от Еквадор се внасят най-много банани в Европейския съюз. И когато метата падна, тяхното количество може още да се увеличи. В Женева приехме а, е, митническа а, е, а, е, тарифа, сега ще имаме цена по 5 евро до 2020 година. Трябва да се зададем два въпроса. Първо, какво е положението на производителите в Европейския съюз? То ще е, бъде натоварено с проблеми. А, освен това, трябва да предвидим да се задейства предпазна клауза, ако бъдат произведени твърде големи количества. А, аз съм за това а, Еквадор да се придържа към а, изискванията. Аз не желая да давам предимство на никого, желая просто споразумението да се спазва, да се задействат предпазните клаузи, ако бъдат преминати границите. Искаме се това да стане автоматично това трябва да гарантираме. Еквадор не бива да бъде третиран по-благоприятно от Колумбия и Перу. Има предпазна клауза и тя трябва да бъде задействана. това е важно, тъй като съдбата на много семейства зависи от производството на банани. Благодаря минута и половина господин е, Ягуер. Госпожо комисар, аз споделям а, а, вашето мнение, че Латинска Америка е важен търговски партньор за Европейския съюз, наред с други държави, като а, Китай. Еквадор е много важна държава от региона. А, Важна е и политическата обстановка в така наречените е, държави Алба. За сключването на това споразумение има политически е, причини. Еквадор е, е, се, е, е, се обърка и постъпи неправилно с това, че не се присъедини веднага към споразумението с Перу. Сега Еквадор обаче желая да го направи. Еквадор ясно заявява волята си да се присъедини към споразумението, за да насърчи а, износа. А, няма причини свързани с правата на човека, които да противоречат на тази стъпка. Европа е важен партньор за Европа и Европа трябва да е, сключи в скоро време споразумение с Еквадор. Благодаря. За една минута думата има госпожа Родригес Пинейро. Госпожо председател, госпожо комисар, много се радвам, че към тази резолюция се подходи по един широко скроен начин, конструктивен и искам да подчертая, че испанската делегация много се радва на ангажимента на Еквадор, обвързан с политическите ценности на Европейския съюз. Много се радваме, че може да тази страна, заедно с Колумбия и Перу, да си сътрудничи с нас. Това споразумение трябва да влезе в сила възможно най-скоро, за да може Еквадор да се възползва от всички положителни страни на споразумението. Същевременно, за пореден път, подчертаваме колко е важно да се включват елементи, свързани с правата на човека и устойчивото развитие в такива споразумения, трудовоправните отношения, борбата срещу детския труд, защитата на равнопоставеността между половете, защитата на коренното население и необходимостта да се увеличат усилията за защита на околната среда. Надяваме се, че тези клази ще бъдат спазвани. Господин Данти. Благодаря. Присъединявате, но е Еквадор към споразумението от 2014 година е стъпка напред към подобряване на търговските взаимоотношения с Латинска Америка. Очаквайки да приключи официално процеса на ратификация, това споразумение разширява географските перспективи за и обхваща различни аспекти, свързани с опазването на околната среда. Надяваме се правителството да предприеме план за действие за подобряване на положението на своите граждани. Чрез това споразумение Еквадор е, предприема добри взаимоотношения с Европейския съюз. И Латинска Америка исторически и културно и в културно отношение стратегически близка с Европейския съюз. Надяваме се, че това споразумение е част от един процес, който да доведе до балансирано споразумение и с зоната меркосур. Благодаря, казва председателката. Господин Миколашич е първият в процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Това търговско споразумение, подписано с Еквадор и Перу, е стъпка в правилната посока. Освен това, то ще от полза и за ЕС и за латиноамериканските държави. Аз участвах в този процес член, като член на Евролат и преговорите задълбочиха сътрудничеството между Латинска Америка и Европейския съюз. Еквадор е страна, която отбелязва напредък. Важно е и за нашето развитие да поддържаме връзки с нашите латиноамерикански партньори, но не трябва да се забравя въпросът свързан с човешките права и правата на синдикатите в страната. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Трябва да се има предвид, че не всички графици се спазиха, това е важно. Днес говорим за сключването на споразумение с Еквадор, така както беше сключено споразумение с Първи Колумбия, но трябва да се вземе предвид е, дали е, това споразумение е в интерес на гражданите на тези страни или на многонационалните фирми? Вземат ли се предвид развитието на отделните райони, на селското стопанство, трудовоправните отношения не може да се правят договори в областта на търговията, без да се вземат предвид останалите елементи. Трябва да се обръща внимание на уязвимите групи, на бедните. Трябва да се взема предвид и възможната компенсация във връзка с въздействието, свързано с отварянето на пазара. Господин Яковчич. Председаваща. Госпожо председател, това споразумение, което очакваме да бъде подписано между Еквадор, Еквадор Перу и Колумбия, говори за европейски отдава на трети страни. Ето защо правилно беше посочено, че ние трябва да подпомогнем споразумението с трети страни. Това говори за нашия интерес към тези страни. Освен това, решението потвърждава и значението на Европейския съюз в глобалния пазар и мисля, че ние ще можем да помогнем на местните хора в Еквадор, онези, които работят в селското стопанство. Само, че да не забравяме, че можем да е, навредим на своите производители, особено на бананите в е, Канарските острови. Затова нека да дадем възможност да бъде защитено нашето производство. Сега комисаря Маустрем. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа. Е, да, имаше съвместно сътрудничество между ЕС, Колумбия, Еквадор и Перу. Споразумението е подписано вече с Колумбия, да се надяваме, че то ще е от полза и когато бъде подписано с Перу. Ще е добре за тези страни да развият своите економики възоснова на това споразумение, но трябва да бъдат засегнати и социалните аспекти. Регионалното сътрудничество между тези страни също трябва да се задълбочи. Освен това трябва да се вземат предвид човешките права, трудовите права, устойчивото развитие и редица други въпроси. В доклада за Перу и доклада за Перу и Колумбия е приключен и ще ви бъде изпратен много скоро. Някои от вас изразиха безпокойство, свързано с бананите. Съществува механизъм за свързан с стабилизирането и а, ние а, го използваме, за да следим нещата отблизо. А, ще Съблюдаваме гаранциите да бъдат спазвани от страна на Еквадор и да се докладвам редовно пред Европейския парламент, а вие да можете да уведомявате и вашите избиратели. И така, благодаря за положителните отзиви. Благодаря предварително и за подкрепата ви утре, която ще дадете по време на гласуването и от нас ще е от голяма полза да имаме вашата подкрепа.